следващата точка. Това е доклада на госпожа Фостер. Безопасно използване на дистанционно управляеми летателни системи. Давам думата на докладчика. Uh, um, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, Малките летателни системи се използват с ентусиазъм от десетилетия. Първото регистрирано използване в Обединеното кралство е през 1935-та година, когато е, бе използвано в гражданската авиация. През последните години видяхме постепенно увеличаване на използването на дистанционно управляеми летателни системи или дронове. Първоначално те бяха използвани за военни цели, но сега се използват и за търговски. По този начин се получават много технически развития. Пазара се разви бързо и много бързо се включи в програмите за въздухоплаването като Сезар и Хоризонт 2020. Потенциалът за растеж на тази индустрия е огромен. Той е важен както за малкия, така и за големия бизнес. Затова е важно да има световни стандарти за производството на подобни летателни системи. Европа произве... има 2,5 хиляди оператори в това отношение. Към 600 са те в Обединеното кралство. Тези летателни системи стават все по-популярни и се използват и за наблюдение, освен други цели. Те се използват в рамките на централи, е, от селскостопанските производители и така нататък. Дроновете се използват все повече и с оглед на хуманитарни кризи, в случай на а, е, спасителни операции, земетресения и така нататък. Малките дронове, които се използват за забавление, стават също все по-популярни. Всички заинтересовани страни признават, че това е значителен пазар рамката в областта на тази политика трябва да позволи да продължи растежа и да има конкуренция на световно равнище. Аз като докладчик трябва да намеря правилната рамка, за да може тази индустрия да премине към следващия етап. Вярвам, че в този му вид доклада отговаря на основните повдигнати въпроси. Малко по-рано тази година аз се срещнах с представители на индустрията, на държавата членка, на представители на гражданската авиация, както и с представители на Европейската агенция по въздухоплаване. Срещнах се с колеги от Европейската комисия. Всички заинтересовани страни а, са съгласни, че рамката трябва да бъде пропорционална и базирана на риска. Тя трябва да позволи да продължи растежа, но да не налага излишно бреме. В допълнение, законодателният акт трябва да отразява световното сътрудничество, за да може да се продължи научната и развойна дейност в това отношение. През март бях в Вашингтон и се срещнах с представители на Министерството на транспорта. Имаше и среща на високо равнище в рамките на латвийското председателство в Рига. Там имаше основно послание и то беше, че въздухоплаването в Европа трябва да даде възможност на бизнеса да предоставя добри услуги навсякъде в Европа от 2016 година на там. Ето защо смятам, че трябва да имаме европейски правила, които да се отнасят до следното. Сертифициране използване на дроновете за забавления, регистриране на дроновете, обучение за тяхното използване, застраховки, както и защита на личните данни и въвеждането на зони забранени за полет. Съществува комисия, която включва не само представители на Европейския съюз, но включва и представители на трети страни. Тази комисия работи в рамките на ИКАО. Тя ще разгледа въпросите за сертифицирането на по-малките и по-големи дронове и използването на съответната територия. Имаше представители на ЯТА. По мое мнение, трябва да се действа ефективно, за да може да имаме разпоредби, свързани с сигурното използване на дроновете. Трябва да се уверим, че правилата в Европейския съюз ще бъдат съобразени с международните разпоредби, за да може да бъдат взаимно признати. В заключение, госпожо председател, благодаря на докладчиците в Сянка от Комисията по транспорта. Те участваха изключително активно и работихме в добро сътрудничество. Благодаря и на колегите от Комисията по граждански свободи, Патрик Касиди от ЕКАРЕ наистина ми оказа безценна помощ. Смятам, че всички сме съгласни, че този пазар може да доведе до увеличаване на инвестициите и създаване на нови работни места, но същевременно трябва да съхраним и публичния интерес. Ето защо приканвам Европейския парламент да подкрепи доклада, за да изпратим силно политическо послание, което да покаже, че сме готови за тази нова въодушевяваща стъпка напред за въздухоплавателния сектор. Благодаря. Vous avez la parole au nom de la Commission. Думата има госпожа Болц, от името на Европейската комисия. Госпожо председател, почитаеми депутати, дроновете са технология, която променят нашия подход и дават възможности за нови услуги и приложения. Безпилотните летателни апарати изпълняват задачи, които биха били немислими с пилотирани апарати. От наблюдение до операции в селското стопанство и при природни бедствия. Очевидно има сериозен потенциал на сектора за да допринесе за растежа работните места. Всички са наясно, че има огромен потенциал в безпилотните летателни апарати, но гражданите се притесняват. Ето защо ние трябва да формулираме правила, които постигат баланс между развитието на тази обещаваща технология и осигуряването на надежна защита на гражданите. Обедени сме, че само общи европейски правила ще осигурят солидна основа за повече инвестиции и улесняване на развитието на дроновата технология, като заедно с това защитаваме гражданите. Ето защо Европейската комисия приветства подхода в доклада на госпожа Фостер. Искам да й благодаря за чудесния доклад и за усилията да обедини становищата на различните политически групи в този много всеобхватен доклад. Комисията е съгласна с призива за съразмерна и съгласувана рамка, която премахва прага 150 кг. Теглото не би трябвало да е критерий, но искам да кажа ясно, че всяка операция изисква е, регламентация. Комисията е съгласна, че ние трябва да минем към централизиран подход е, с оглед е, на рисковете, с които е свързана дадена операция. Този подход е разработен от Европейската агенция за авиационна безопасност и съвместните правила за дистанционно управляеми летателни системи. Експертите от Европейския съюз, държавите членки играят активна роля с експерти от САЩ, Китай и много други. Правилата за безопасност могат да се разработят и да се допълнят с правила за международна търговия, така че всеки участник да е наясно с рисковете. Комисията е наясно с необходимостта дроновете да могат да оперират не и далеч от наземната станция. Ако те могат да функционират далеч, от оперативната станция разходите ще се намалят. Да, ние трябва да намерим достатъчно финансиране за научно-развойна дейност. Подкрепяме развитието на дроновете, но общественото мнение е много важно. Съгласни сме, че прилагането на съществуващото законодателство и в областта на личните данни е много важно. И има и други аспекти, като сигурността, опазването на околната среда и, и отговорността. В заключение, комисията оценява доклада за дроновете. Той ще даде принос към разработването на правила за безопасност и разработването на рамка за дронове. Та, темата е разработена в пакета за авиацията и се надявам, че в близко бъдеще ще успеем да направим сериозни крачки напред. Госпожа Пост има думата от името на Комисията за граждански свободи. Благодаря ви. Дроните стават все по-важни за обществото ни от търговска гледна точка и предоставянето на услуги. Те се използват обаче най-вече за наблюдение на гражданите. С течение на времето всеки ще може да си купи дрон, снабден със съответната камера, мисля, че е необходимо и на пазара на дронове да се зачита неприкосновеността на личния живот. Защото е важна не само търговията, необходимо е гражданските дронове да бъдат оценени като риск от комисията. Трябва също така да имат достатъчно надежни регулаторни норми за всички, тъй като в момента тези безпилотни апарати се използват безотговорно. Благодаря. От името на групите сега господин Мизелия, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Фостер за представения от нея доклад. Благодаря и на всички останали политически групи за положения от тях труд. Нямаме никакъв законодателен акт нито на европейско равнище, нито на световно, нито в САЩ, нито в Китай. Много от държавите членки изготвят някакви законодателни проекти, а ние сме основните лидери на, в световен мащаб, тъй като повече от половината предприятия, произвеждащи дронове, са в Европа. Оборота е към 80 милиарда евро и 100 хиляди работни места до 2025 година. Желаем да приемем стандарти в Европа, които после да се прилагат в световен мащаб. Стандарти в областта на използването на дроновете. За пример в това отношение можем да вземем стандартите, които въведохме за използването на GSM-ите. Нуждаем се Председателката прекъсва оратора, който продължава. Трябва да подпомогнем и предприятията и да гарантираме пълна сигурност на населението. 2 милиона а, дрона са продадени в Европа и никой не е загинал от това. Важно е да разгледаме въпроси за защитата на данните, да защитим личния живот, но да оставим индустрията на дроновете да продължи да се развива. Ако ще ги забраняваме, тогава защо ще го направим? Те са един вид като фотоапаратите. Нуждаем се от простички стандарти и съм сигурен, че настоящия доклад няма да ни разочарова. Благодаря. Минута и половина от името на социалистите и демократите, господин Земки. Otóż е, ja Искам да ви благодаря за думата. Искам да кажа ясно следното. Всеки ден се увеличава броя на дронове за цивилни цели. Това от една страна е хубаво, но заедно. Това говор... Заедно с това няма адекватна правна регламентация. Държавите членки регламентират използването на тези средства по различен начин. И моята политическа група, социалистите и демократите, смята, че Европейския съюз трябва да се намеси. Това е област, която трябва да се регулира на ниво Европейски съюз, защото цивилното използване на тези средства не се подава само на национална регламентация. Тези средства трябва да могат да се използват по безопасен начин и да не пречат на авиацията. И второ, трябва да гарантираме неприкосновеността на личните данни. Смятам, че документът е много интересен, много ценен и той подчертава тези два аспекта тези две области сигурността, безопасността и защитата на личните данни са представени и застъпени по много ясен начин. Групата ми е застъпник на този доклад. Господин Тушеновски има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, дроновете отново показват, че технологиите ни изпреварват. А ние се опитваме да съгласуваме всичко на европейско ниво. Дроновете се използват за инфраструктурата, но там би трябвало тяхната употреба да се ограничи, защото възникват проблеми с неприкосновеността на личния живот. Е, всъщност ние имахме текст по този въпрос, представен за парламентарен доклад. Е, беше много добре балансиран и за това трябва да благодарим на госпожа Фостер. Госпожа Фостер състави много добър доклад но дроновете могат да се използват за развлекателни и лични цели. Благодаря, господин Ван Милтенбрук. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика госпожа Фостер за нейната работа. В този контекст бих казал well done или well drawn. малка игра на думи. Та, много е важно да има гаранции при използването на летателни средства в въздухоплаването. Ето защо се нуждаем колкото се може по-бързо от въвеждането на стандарти. От последните години се вижда, че липсва законодателство в това отношение. Бих искал да попитам какво ще се случи, кой ще поема отговорност, ако някой дрон падне и се разбие. Трябва да има някаква пряка връзка между собственика на дрона и отговорността, която носи при неговото използване. Трябва винаги да можем да открием собственика на а, въпросния дрон. Ето защо, ако имаме някаква форма на регистрация и установяване на самоличността на собственика, това би било от голяма полза. Европейското законодателство в това отношение не предвижда нищо. Ето защо се нуждаем от някакво предложение. Изключително важно е холандското председателство на съвета да обсъди въпроса с нас, европейските депутати. По този начин е, е, европейската въздухоплаване ще може да лети с широк размах. Благодаря. Следващия урад. Poštovana povrednice Bulc, kolegice i kolege. Госпожо Болца, дами и господа, най-напред искам да благодаря на госпожа Фостър за чудесното взаимодействие по време на разработването на този доклад. Задача на Европейския съюз е да разработи нормативната база за използването на безпилотните летателни апарати. Трябва да, това ще гарантира конкурентното разработване на тези апарати и трябва да има разлика между използването за професионални и развлекателни цели. Економическия потенциал за растеж на този сектор е голям. Могат това са технологии, които могат да създадат работни места, зелени работни места, в това число и в малки и средни предприятия. Доброто образование и обучение са задължителни и да се създадат центрове за лицензиране на пилоти и операти на безпилотни летателни средства. Европейската нормативна база трябва да гарантира разработването и развитието на новаторството при най-добри условия, като се е, защитават е, личните данни. Да не забравяме ограничените ресурси, с които разполагаме. Този сектор е добра възможност да започнем да прилагаме принципите на кръговата економика и за тези летателни средства трябва да се използва гориво, което да не вреди на околната среда, нито да е свързано с емисия на парникови газове. Господин Лундгрен. Благодаря ви. Дроните като индустрия се развиват непрекъснато. Има истински бум. Точно за това вътрешният пазар е необходимо да разработи строги регулаторни норми. Много често хората са скептично настроени към новите технологии, но Спомнете си началото на самолетната индустрия и виждате колко широко разпространена е днес тя. Достатъчно е да се отиде в САЩ или в Швеция, за да се оцени колко е важно превозването с самолет. Разбира се, при дроновете ще трябва да мине известно време, но е необходимо да помислим и за потенциална на отрасъла и за възможните проблеми, защото индустрията тъй да се каже, вече отлепи от пистата, но е необходимо да има много ясни правила, които също така третират всички на равна нога. Ще видим какво ще се, ви... ще се случи, ще видим и възможните опасности, Необходимо е да се защити личния живот и да се помисли за всеки възможен риск. Приветствам текста ви, госпожо Фостър. Чудесно е, че не се изисква регулиране на дроновете за военни цели. Изключително важно е да сме категорични в това отношение трябва да се даде достатъчно гъвкава рамка на малките и средни предприятия, за да може те да бъдат конкурентоспособни в световен план и най-вече да бъдат конкурентоспособни в сравнение с САЩ. Добре е да се допитаме до заинтересованите страни, за да излезем с балансирано предложение, което да защитава личния живот и да гарантира безопасността на хората, като същевременно се даде възможност за развитие на новите технологии. В рамките на а, работата на комисията е важно да се запази свобода за действие на държавите членки. Те трябва да могат да забранят или да позволят прелитането на дронове над някои а, специфични зони. Подкрепям параграф 44 от доклада, където се предвижда консултация с държавите членки и допитване до представители на малките и средни предприятия и представители на въздухоплавателната индустрия. Благодаря. Не виждам господин Голниш. Господин Маринецко е следващия. Минута и половина. Заповядайте, господин Маринеско. Не искате да се изкажете. Господин Маринеско, не искате ли да се изкажете? Госп... Господин Голниш не е тук. А, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Безпилотните летателни апарати едно време бяха част от нощната фантастика, сега са задължителни за економиката. Те са свързани и с положителни и отрицателни ефекти. Ето защо трябва да бъдат регламентирани дистанционно управляемите летателни системи са, са изкъпи, бяха изкъпи е, и редки. Днес сме свидетели на бум в тези средства. Те дори станаха банални. Те могат да дадат принос за развитие на економиката, но могат да предизвикат и проблеми, по-конкретно във връзка с личните данни и авиацията. Проблемите а, очевидно това е явление, което ще бъде масово и областта трябва да се регламентира. Докладът, който обсъждаме е много добър. Той разглежда темата от всички страни и е добра база за бъдеща нормативна база подходът на комисията трябва да е, е особен, тъй като става дума за особена а, е, тема. Трябва да ни да държим сметка за сертификацията на апаратите и на операторите и пилотите. Трябва да има а, е, ясно разграничение между военните а, професионални развлекателни употреби на тези средства. Госпожа Тапардел. Скъпи колеги, безпилотните летателни апарати и дистанционно управляемите летателни системи се развиха много през последните години, включително и за военни цели, но те се използват също така и за граждански цели в транспорта, селското стопанство, спасителните дейности. Освен това, така се намалява риска тъй като няма човешко управление. Но, разбира се, много е важно да има сигурност, безопасност, защита на личния живот. Това очакват европейските граждани и при системите ДУС. Те трябва да се съобразяват и с нормите на ИКАО в близко бъдеще е необходимо да въведем поне минимум като квалификация за управлението на такива апарати. Благодаря, госпожа Ван Босуит. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз ще подкрепя доклада на колежката Джаки Фостер. Тя е намерила отличен баланс като подкрепя от една страна зараждащата се индустрия, а от друга страна гарантира безопасността на европейските граждани. Много често попадаме в капана на прекомерното регулиране много често задушаваме хората чрез регулаторната рамка и по този начин убиваме зараждащата се индустрия. С този доклад обаче госпожа Фостер е намерила правилния баланс. Тя защитава личния живот на хората, осигурява безопасното използване на дроновете и защитава и околната среда. Ето защо Европейската комисия трябва да запази тази линия на поведение в законодателната си дейност. Благодаря, господин Рике. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Дроновете вече не се използват само в военната област. Проблемите с, проблемите, с които са свързани дронове, са личните данни. Искам да поздравя докладчика за качеството на работата. Тя посочва проблемите за използването на дроновете в цивилния живот. И има нужда от хармонизирана регламентация на ниво Европейския съюз. Без съмнение това би било полезно за индустрията, която се развива. Бяха подчертани няколко аспекта защита на личните данни, разлика между професионално, използването за професионални и развлекателни цени, да се запази лидерството на Европа и необходимостта да запазим нашата промишленост. Имаме нужда от нов подход. Благодаря госпожа Сеймур за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм против доклада. В точка 21 се иска хармонизация на регулаторната рамка в Европа. Като че ли докладчикът дава твърде много правомощия на Европейския съюз. Освен това имаме 150 кг като ограничение при излетната маса, но така се иземват отново правомощия на националните органи. Те са тези, които трябва да решат и да се реши кой е компетентният орган в национален план. Аз бих искала Председателката прекъсва госпожа Симър с молба да не говори толкова бързо. Твърде бързо говорите, госпожо Симър, казва председателката. Извинете. Не знам откъде да започна. E Освен това се иска механизъм за докладване на инцидентите, но нямаме определение за инцидент. Струва ми се, че това, което се предлага, ще задуши растежа в една те първа създаваща се област и мнозина ще бъдат наказани заради липсата на яснота в доклада. Насърчавам всички да гласуват против. Револум Бонфуа. Мадам ла президент, благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да поздравя госпожа Фостер за чудесната й работа и за съвместната й работа с докладчиците в Сянка. Приемайки този доклад, Европейския парламент поставя рамките за бъдеща регулаторна рамка за използването на дроновете. Това е изключително важен залог за европейското въздухоплаване и за конкурентоспособността на европейските предприятия на световната сцена. Европейския съюз не може да се затваря очите пред действителността. Надявам се, че Европейската комисия ще се вслуша в нашите препоръки препоръки. В тази перспектива е много важно да осигурим безопасност и сигурност на хората. Това се отнася както при употребата на дроновете, така и при тяхната регистрация и въвеждането на забрани за прелитане над някои чувствителни зони. Европейската комисия трябва да вземе предвид нашите препоръки. В рамките на бъдещата регулаторна рамка трябва да се отчетат разграниченията между използването на дронове за търговски или военни цели и тези за лично забавление. Сигурна съм, че европейския пазар в това отношение ще се развие. Надявам се, че Европейската комисия ще предложи една амбициозна рамка. Благодаря. Председателката, изключително бързо говорихте и вие, госпожо Далон Бонфла. Сега преминаваме към процедурата по привличане на внимание. Имаме 7 оратори, които поискаха думата. Госпожа Монтейро, една минута. Благодаря. Използването на дронове в гражданската авиация доведе до създаването на нови предприятия, особено малки и средни. Това е сектор, в който Европа може и трябва да бъде лидер. Казано, ние трябва да имаме нужда от съразмерно и ясно законодателство. Не бива да задушаваме този сектор и заедно с това трябва да защитаваме безопасността и личните данни на гражданите. Очевидно говорим за сложни въпроси и е необходимо законодателство. Искаме тези, искаме този сектор да продължи да се развива и да осигурява услуги. Има правен вакуум в много държави членки, има и пречки пред сключването на договори. Ето защо имаме нужда от нормативна база, която да не създава ненужни пречки. Аз ще гласувам за този доклад. Господин Францулика, за една минута. Скъпи колеги, госпожо комисар, крайно време е да разработим хармонизирана регулаторна европейска рамка за използването на дистанционно управляемите летателни системи – Комисията трябва да получи конкретни насоки, за да е готова с пакета към края на 2015 година. За да се постигне тази цел е необходимо да се следва подхода основан на риска. Освен това, е необходимо да гарантираме е, защитата на гражданите, които очакват е, техния личен живот и права да са неприкосновени. Индустрията, разбира се, трябва да се стимулира, защото по този начин ще стигнем до нови иноваторски работни места. Мисля, че трябва да отпадне ограничението за 150 кг максимална излетна маса, която предлага комисията. Господин Мария си има думата. Е,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 тези дистанционно управляеми летателни системи могат да бъдат от изключителна полза за селското стопанство, за журналистите, за търговската дейност, както и за забавлението на хората. Но Европейския парламент трябва незабавно да предприеме мерки, за да може тази система на дистанционно управляеми летателни системи да бъде използвана само в служба на човека. Европейската комисия трябва да предприеме необходимото, за да може тези безпилотни самолети да се считат за стоки с двойна употреба. Трябва да имаме ясни правила, като същевременно се защитят личните данни и се осигури безопасността на хората. Тези летателни системи могат да бъдат използвани, за да накърнят интересите на хората или за да увредят някоя инфраструктура. Затова приканваме Европейската комисия да се намеси законодателно. Благодаря. Госпожа Билбао има думата. Благодаря. Искам да ви благодаря за работата по този необходим регламент, защото ние наистина трябва да направим така, че гражданското използване на дронове да се развие в световен план и гражданите да разполагат с необходимите гаранции включително и тези за безопасност и от техническа гледна точка. Е, трябва да се регулират дроновете, тези, които ги използват, да е, се очертаят начините на ползване за развлекателни цели – е, за съобщителни цели. Изобщо всичко това трябва да се регулира много бързо. Същевременно всички тези технологии с двойна употреба могат да бъдат опасни. Е, за това нека да развиваме по възможно най-добрия начин тази индустрия с огромен потенциал за заетост. Благодаря. Госпожа Шулинг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 Пазарът на дронове е определено се развива, но това е област, в която няма регламентация. Ето защо имаме нужда от единна стратегия за безопасност, сигурност и защита на личните данни. Госпожа Андерсън, приветствам този дебат и смятам, че докладът е представен по много добър начин. Аз отхвърлям коментарите на колегите от ЮКИП. Гражданите и експертите са съгласни, че има нужда от нормативна база за дроновите. Ясно е, че тази технология може да е много полезна при ремонтна дейност и инспекции в транспортния сектор, което това са рискови дейности но дроновете могат да са свързани с потенциални рискове. Ето защо е разочароващо, че комисията няма желание да регламентира използването на дронове за развлекателни цели. Очевидно, те могат да съдат висококачествени работни места. Аз не смятам, че те трябва да заместят хората в определени сектори. Господин Яковчич. Благодаря ви, госпожо председател. Обръщам се и към вас, госпожо комисар. Нека кажа, че напълно подкрепям този доклад защото пазара за дистанционни и безпилотни летателни апарати е огромен. Иска ми се обаче да насоча вниманието ви към следните два въпроса – Очевидно е, че безпилотните летателни апарати имат огромен потенциал, те могат да станат част от ежедневието ни, но ние трябва да знаем как да идентифицираме собственика. Тук има какво да се работи. На второ място трансграничната употреба на дронове. Трябва да се знае, когато един дрон пристига на нашата граница, дали имаме проблем с сигурността. Благодаря, госпожа Булц има думата. Уважаема госпожо председател, почитаеми членове на парламента, благодаря ви за изключително полезната дискусия. Индустрията на дроновете е изключително важна за Европейския съюз. Тя може да създаде нови работни места и да позволи да даде поле на много иновации. Много е важно да се подкрепи индустрията и за бизнес целите. Уверявам ви, че усилията ни ще вървят по посока синхронизиране и хармонизиране на равнище Европейски съюз. По този начин ще постигнем економии от мащаба и ще можем да бъдем конкурентоспособни. Индустрията се развива бързо и ние сме готови да действаме бързо и холистично. Изцяло сме се ангажирали на европейско равнище и в световен план в това отношение. Вече споменах, че пакета за въздухоплаването ще включва елементи от доклада, както и а, някои а, дейности, които са в а, а, полето на Яза и Ярус. Ще отговорим на очакванията на европейските граждани с оглед на безопасността, защитата на личните им данни и шумовото замърсяване. Ще разгледаме и темите, свързани с ползвателите на дронове. Необходимо е обаче да действаме пропорционално, за да може пазара да продължи да се развива и да разгърне целия си потенциал. Благодаря още веднъж на госпожа Фостър и на всички депутати, които са се включили в изготвянето на настоящия доклад. Очаквам с нетърпение бъдещето ни сътрудничество по темата. Благодаря. Госпожа Фостер, за заключителни думи, благодаря, благодаря колеги за конструктивните коментари. Нека да прецизирам няколко въпроса по личните данни. Работим тясно взаимодействие с Комисията по граждански свободи. Трябва да подчертаем следното. В държавите членки вече има добри закони и сега трябва да се погрижим за прилагането на тези закони. Това е отправната точка. Що се отнася до малките дронове, Всъщност ние няма да регулираме малки апарати, с които си играят деца. Всъщност е, законът е ориентиран към по-големите, които се използват за търговски цели и които могат да нанесат вреди. Е, Също нито пък смятаме да регулираме големите, които се регулират е, от е, законодателството за въздухоплаването. Що се отнася до инфраструктурата, ядрени централи, пристанища, ето тук е ролята на технологиите и инфраструктурата. Е, сега трябва да търсим е, възможности. Колегата Арнауто е права. Не става дума за военни цели правилно повдига този въпрос. Става дума за цивилна употреба. Последното, което ще кажа, е насочено към колегата Сеймор, която, за съжаление, не разбира авиационния сектор, не разбира, че въздухоплаването вече е част от национални, европейски и световни е, правила. Може би ще и обясня това в личен разговор. Тук само искам да кажа, че очаквам е, да видя документа на комисията. Мисля, че регламентът може да бъде много добър. Последното, което искам да кажа, че потребителите, крайните, че потребителите и производителите трябва да бъдат включени в процеса на разработване на законодателството. Благодаря ви и се надявам всички вие да подкрепите доклада, когато го гласуваме в 11.30. Да, действително, дебата при